Уважаеми колеги, преминаваме към обяснението на вота. С... Започваме с доклада на Натали Гризбек. Първият оратор е господин Дева. Една минута. Господин Дева. Мистер Дева. Господин Дева. Мистер Дева господин Дева. Speak, not... Ако желаете да вземете думата, разбира се. Не настоявам. Uh, the... Госпожо председател, едно от най-важните неща от нашата правна традиция в Обединеното кралство е традицията свързана с Магна Карта – а именно никой не трябва да бъде подвеждан под съдебна отговорност и задържан без основателна причина. Никой не може да бъде лишен от свобода за дълъг период от време без за това да има основание. Тази традиция, че всеки, включително и самия монарх, подлежат на върховенството на закона, е един от най-важните атрибути на нашата правна система. Презумпцията за невиновност до доказване на противното. Ако имаме по-различна от тази структура, то тогава държавата се превръща в основен партньор – основен играч, а гражданите в редови играчи. Тогава държавата трябва да докаже, че вие сте виновен. В този случай вие поставяте на преден план зачитането на правата на гражданите. Благодаря, господин Дева. Госпожа Морвай. Э, Благодаря, госпожо председател във връзка с презумпцията за невиновност. Това е много важен доклад. Аз гласувах за него. Основно поради причината, че презумпцията за невиновност е, е основен принцип за гражданите. Това им дава възможност е, е, да се защитават срещу злоупотреба с власт. Особено ако е, съдебен процес или арест е, са извършени по политически причини, както това е, става в Румъния срещу представители на унгарското мълцинство в делото Иштван Беке. Ето защо е много важна презумпцията за невиновност. Тежестта на доказването трябва да бъде понесена от властите властите трябва да представят доказателства е, за вината на определено лице. Но това не стана. когато бива арестувано лице или бъде лишено то от свобода за определен период, е, изключва се микрофона. Председателката, благодаря. Следващи изказващ се. Благодаря, госпожо председател. Аз гласувах за този доклад. Вчера по време на разискванията вече казах защо смятам, че а, той е важна основа на процесуалното право. По този начин ще покажем на гражданите от Европейския съюз, че могат да разчитат на яснота. Важно е също така да се отстранят някои недостатъци е, в текста, прият от парламента, които произхождат от първоначално предложени от комисията документ. Комисията, например, предвижда изключения от е, общото правило. Трябва да е ясно, че а, е, тук а, всички решения трябва да се вземат възоснова на обвинение, повдигнато от държавата. Не знам защо комисията искаше да се отклони от тази версия. Във всеки случай, версията на парламента е по-добра. Господин Мамикинс. Благодаря ви, госпожо председател. Темата е изключително важна. Принципа за презумпцията за невиновност е важен навсякъде по света. Аз подкрепям днешното решение и смятам, че в наказателните производства не трябва да се използва сила. Важно е човек да не бъде третиран като виновен, докато неговата вина не бъде доказана – важно е да не забравяме върху кого пада тежестта на доказване. Още веднъж бих искал да подчертая, че аз гласувах за, тъй като смятам, че това е важно за бъдещето на развитие. Благодаря. Господин Кели. Благодаря. Аз гласувах за доклада и се надявам повечето от депутатите да са гласували за него, защото предложението е много разумно. В него се включва забрана за обществените органи да предоставят информация за медии, за да се спазва принципа за презумпция за невиновност. Това е нещо много важно. Нека да не говорим за това да не се преобръща доказателствената тежест. А, освен това и набирането на информация от обвиняемия. А, това се свежда до много е, конкретно конкретни случаи, е, например при отсъствието на обвиняемия. Е, по този начин е, трябва да сме сигурни, че имаме справедлива наказателна система, че наказателното производство е прозрачно, но всичко това зависи от единството на ценностите, когато се спазват правил, правата на всички. Това е много важен аспект от нашата работа. Председателката, благодаря. Господин Хенан има думата. Благодаря, госпожо председател. Преди 800 години а, ние а, Превъзприехме принципа на хабеас корпус, а именно, че никой не може да бъде задържан без причина. А сега в рамките на правосъдната система и особено в рамките и с Европейската заповед за арест отказахме от този принцип. Напомням ви случая с млад мъж, 10 години е бил в затвор в Гърция, в един от най-ужасните затвори, защото е бил сбъркан с друг човек. И това е било юридическа грешка той е бил задържан без всякакво обвинение за толкова дълго време. Можем да си направим извода за това каква трябва да бъде вината. И е така, че смятам, че а, сега е обидно да се връщаме към принципа за презумпцията за невиновност. Благодаря, каза председател, като господин Полчак. Благодаря, пани председателя. Я... Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да спомена, че миналата година е, се навършиха 800 години от е, приемането на Магна Карта. Като парламент трябваше да се постави акцента не само върху гаранциите за справедлив съдебен процес, но акцент трябваше да бъде поставен и върху е, процесуалните правила – в някои държави тези принципи работят от векове. И е невъзможно да бъдат отслабени някои права или гаранции, отсъдени в рамките на Конвенцията за човешките права. Това са принципи, които са доказали своята стойност през всички тези векове. Ето защо аз гласувах за доклада. Благодаря ви. Благодаря ви. Преминаваме към доклада на госпожа Вики Форд. Лични предпазни средства. Господин Мамикин се прав. Заповядайте. Kopienas mēroga legāla sistēmā individuāla aizsardzības līdzekļu atrašanai vienota tirgu. Много е важно да разполагаме с лични предпазни средства. Те имат е, дълга история в Европейски съюз. Връщаме се още към 99-та година и развитието на техниката в Европейския съюз. Крайно време е да се усъвремени директивата. Това е необходимо и за единния пазар. Аз съм съгласен, е, че когато няма лични предпазни средства, това е, е, може да бъде фатално за пожарникари или за войници или изобщо за всеки, който преценява, че това е необходимо. Трябва да имаме единни правила за качеството и за употребата на личните предпазни средства. Аз мисля, че това е качествен доклад. И бих искал още веднъж да подчертая, че гласувах за доклада. Благодаря ви. Господин Кяли. Благодаря. Аз също гласувах в подкрепа на този доклад. Докладчикът Вики Форд извърши много работа и трябва да бъде похвалена. Аз съм много доволен, че сега личните предпазни средства ще бъдат проверявани от службите, които следят за пазара трябва да се използва официалния език на държавата, в която се продават предпазните средства. Това са лингвистични изисквания към производителите. Трябва всички инструкции да могат да бъдат прочетени и всички производители трябва да се погрижат за ясни и точни инструкции трябва да се проверяват стандартите и тяхното спазване. Защото професионализмът при изпълнението на тези е, условия е жизненно важен е, за спазването на условията. Благодаря, казва председателката господин Ханан. Няма го в залата. Господин Полчак paní předsedkyně. je skutečně. Благодаря ви, госпожо председател. Факт е, че личната защита върви ръка за ръка с технологичните развития. Много възможности има наред с всевъзможни рискове. И това е тясно свързано с действието на вътрешния пазар. Подобряването на правилата за лична защита ще се отрази и на бюджета – Аз подкрепих предложението и бих искал да поздравя докладчика за отличната му работа. Реших да направя сравнение между плюсовете и минусите на това предложение. И що се отнася до личните предпазни средства, смятам, че не трябва да пропускаме възможностите, които се откриват с новите законодателни разпоредби. Благодаря ви. Председателката благодаря. Давам думата на господин Стрилер, газови уреди, господин Памикенс. Благодаря, госпожо председател. много граждани на Европейския съюз използват бензин или дърво е, или биологични отпадъци за отопление на домовете си. Но газовите уреди си остават най-популярни, най-широко разпространени. Много е, често потребителите е, са в географска близост до доставчиците на газ, доставчици на онези, които им осигуряват отопление. Ето защо аз е, подкрепям идеята за е, по-голяма безопасност, защото е, употребата на газови уреди може да доведе до наранявания. Ето защо е, трябва да има обединяване и стандартизиране на всички правила в 28-те страни. Това е чудесно предложение. Благодаря ви за което. Eh, господин Кели. Благодаря, господин председател. Както и при последния доклад, е, докладчикът е, Катрин Стейлер е, трябва да бъде похвалена за своя изключително разумен доклад. Аз гласувах за. тук се променя директивата Председателството спомена за измененията в директивите, свързани с доставките на газ. Газът ще бъде много важен преходен етап а, при прехода ни към възобновяеми енергии. И сигурността трябва да бъде от най-високо ниво. А, опасността при изгарянето на газа е да се получи въглероден моноксид, който е много опасен. Благодаря. сега преминаваме към следващия доклад. въжени линии. и първият изказващ се е госпожа Андерсон хиляди въжени линии има в Европа в момента и е важно Европа да гарантира тяхната сигурност. Новия законодателен акт ще актуализира вече съществуващите стандарти, което ще осигури сигурно бъдеще на въжените линии, както в градските региони, така и във връзка с спортните оборудвания. Приветствам новите правила, тъй като и факта, че те бяха прияти с такова голямо а, мнозинство в Европейския парламент ще постигнем а, необходимите изисквания, но за тази цел трябваше да имаме ясен текст и по-строги санкции, за да се избегне нарушаването на закона. Благодаря ви. Благодаря, господин Мамикинс. Благодаря, госпожо председател. Европейския съюз е лидер в употребата на въжени линии. 17 е, 000 е, въжени линии са около 60% от световния брой. Освен това, Европейския съюз е и лидер в производство на такива линии. Ето защо е, нов регламент би бил съвсем своевременен и би бил подобрение във връзка с предходното положение. Ще се прилагат нови стандарти, ще има и е, технически изисквания. Това е нещо много важно. Важно е да се подчертае, че е, старите въжни линии а, не са обект на новите правила, така че аз гласувах за. Председателката, благодаря ви. Господин Кели. Благодаря. Още веднъж, както и предходните два доклада, Този доклад ни дава възможност да приложим единния вътрешен пазар. Разбира се, че аз го потребих. Вчера присъствах на дебата и за мен не беше изненада, че много депутати подкрепиха това предложение, този доклад. Този нов регламент ще допринесе за повече хармонизация, повече сигурност на въжените линии, повече сигурност в инфраструктурата ще бъдат само от полза на потребителите и на работниците. И смятам, че е правилно да бъдат изключени старите въжени линии от обхвата на това предложение. Още веднъж поздравления на докладчика. Председателката благодаря. Господин Ханан го няма. И давам думата на господин Поспишил във връзка с доклада за колумбийския мирен процес. Благодаря ви, госпожо председател. Аз подкрепих резолюцията и поисках думата, защото много често обсъждаме нарушаването на човешките права в света. Много често обсъждаме местата, където има военни конфликти или граждански конфликти. Това е едно положително изключение. За първи път приемаме предложение за резолюция, което приветства мирен процес в Колумбия. Ето защо за мен беше удоволствие да подкрепя резолюцията. След 50 години тежка гражданска война в тази латиноамериканска държава, най-накрая се прокрадва искрица надежда, че конфликта ще бъде прекратен – Сключено бе примирие с военните групировки. Ще трябва подготовка в рамките на 4 години, за да може да се премине и да се тръгне по друг път. Но искрено се надявам, че мирният процес ще стане факт. Благодаря ви, господин Мамикинс. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че гражданската война в Колумбия е една един от най-проточилите се конфликти в съвременната история. Е, стотици хиляди жертви, е, много хора отвлечени, които живеят далече от е, семействата си. Аз се срещнах с колумбийския президент миналата година като част от делегация на Европейския парламент и имаме резултат в по силата на член 5 от Общото споразумение за жертвите. Това е значителна крачка напред. Имаше обаче значителни затруднения, е, защото е, страните, които бяха посредници, Норвегия, Аржентина, Ватикана и е много хубаво, че ние като Европейски парламент направихме ясна крачка напред председателката. Така приключваме дискусията по този доклад. Закривам заседанието до 3 часа. Благодаря на всички.